Good afternoon. And let me welcome you to the press. Добър ден, нека да ви приветствам на пресконференцията по обобщение на резултатите на третото заседание на Парламентарната асамблея, асамблея на Евронест, което заседание завърши преди обяд е, тази сутрин. Имаме двама съпредседатели. Евгений Кирилов, който е избран прясно-прясно от страна на Европейския парламент и господин Борис Тарасюк, който представлява източните партньори. Незабавно давам думата на двамата съпредседатели за резюме, след което ще има време за въпроси. Господин Кирилов, имате думата. Благодаря. Добре дошли на всички вас. Вероятно, повечето от вас знаете, че това е третото редовно заседание на Парламентарната асамблея на Евронест и беше особено интензивно и продуктивно заседание. Обсъдихме ноемврийския ноемврийската среща на върха в Вилнюс, която ще състои тази година. Приехме отчетите на четирите комитета, включително за предизвикателствата в регионален мащаб. Това беше един много обсъждан доклад. Вчера и днес се състоя заседанието на парламентарната асамблея и слушахме много а, по полезни а, бележки от комисар Фюле, който ни а, осведоми какво е положението, което ще разглеждаме в Вилнюс тази година като след това нашата асамблея дебатира и прие четирите резолюции, подготвени от комитетите. Първото за регионалните предизвикателства на сигурността в държавите от източното партньорство членовете на Евронест а, изложиха възм... отговорността на преден план на, на държавите от източното партньорство и на Европейския съюз да осигурят стабилност и мир в континента Европа, като а, ние имаме а, щастието, че имаме такъв многонационален форум. Членовете предложиха и действия за предотвратяване на предизвикателствата, като например а, предсигурността, конфликти в региона и демократично дългосрочното развитие на тези държави. Става въпрос за източния регион, разбира се. Има резолюция за хармонизиране а, на енергийния пазар между Европейския съюз и неговите партньори. Посочи се важността от обща политика и подходи в тази сфера, тъй като нашите държави стават все по-взаимообвързани и взаимозависими. Що се отнася до енергетиката има и конкретен пример за тази взаимна зависимост. Резолюцията, изготвена от економическия комитет, заедно с молдовския колега бяхме съдокладчици и става въпрос за сближаване на националното законодателство между държавите от източното партньорство и Европейския съюз в економическата сфера, като се подчертаха нуждите на партньорите от добро планиране, поемане на ангажименти и прилагане, както и прилагане на европейски подход към сближаването на законодателството, като се посочи, че е необходимо доста голямо количество помощ в тази сфера. Що се отнася до резолюцията, резолюцията, подготвена от социалния комитет, в нея се твърди, че за да се борим с бедността и да се интензифицира интеграцията между държавите от източна Европа, трябва да се насърчава все повече економическото развитие. От друга страна, Европейския съюз трябва да осигури висока степен на подкрепа от финансови инструменти, като Европейската политика за съседство, за да се борим чрез европейски политики срещу бедността. Тази сутрин обсъдихме този въпрос заедно с представители на Европейската комисия. Тези два дебата и всички финансови аспекти на източното партньорство бяха тема на тази сутрешната сесия. Те дадоха възможност на членовете да препотвърдят критичната важност на европейските ресурси в помощ на партньорите на Европейския съюз. И доста от тези членове изказаха своето недоволство от това, което е предложил съвета, що се отнася до многогодишната финансова рамка и средствата за европейската политика на съседство. Като те изказаха желание да има по-съсредоточени програми с по-голямо въздействие, да има също така и по-голяма видимост на европейската подкрепа пред очите на широката публика на населението. Може би тук трябва да добавя, че Европейската комисия посочи необходимостта от по-стратегически подход. Втората голяма тема тази сутрин бе подготовката за срещата на върха в Вилнюс. Е, Евронест иска да изпрати силно послание към държавните глави и ръководители, като се припомни на всеки съответните му ангажименти и също така зачитането от страна на граждането. Като тази среща на върха ще бъде критично събитие за сформиране на политически връзки и също така за осъществяване на по-тесни търговски връзки с Европейския съюз. Партньорите имат много големи а, а, очаквания, подписване на а, споразумение за асоцииране с Украина, както и други а, споразумения с държавите партньорки. Тези постижения, както бе посочено в декларацията, не могат да бъдат постигнати ако държавите партньорки не изпълняват своите ангажименти, що се отнася до напредък в демокрацията, засилването на върховенството на закон и зачитането на човешките права. Към края ние изменихме процедурния си правилник и също така решихме, че четвъртото заседание, редовно заседание на парламентарната асамблея ще се състои до година през есента, като се вземе предвид и факта, че ще има избори за Европейски парламент и ще се състои в Ереван, Армения. Комитетите, разбира се, ще се срещат първото три месече на 2014 година. И сега нека да оставя и малко време за по-задълбочени забележки на моя добър колега и също съпредседател, господин Тарасюк. Благодаря ви. След толкова изчерпателна презентация, която направи колегата Кирилов, Малко остана за мен да говоря, но ще се опитам да ви дам известна допълнителна информация. На първо място това беше третото редовно заседание на Парламентарната асамблея на Евронест и в същото време това беше второто успешно заседание, защото, както знаете, първото заседание, което се състоя в сградата на Европейския парламент в Страсбург, не произведе никакви резултати поради противоречащите си подходи между две от държавите, две от делегациите на държавите членки на източното партньорство, а именно Азербайджан и Армения. И след този неблагополучен резултат, ние работихме усилено, за да може следващото заседание в Баку да бъде успешно. Така че можем да кажем определено, че основната черта на това заседание беше, че се приеха резолюции, документи по някои много важни въпроси. Това е много важно. Като съдокладчик, по един от основните проектодоклади, що се отнася до регионалните конфликти. Трябва да кажа, че това беше особено трудна задача да се изготви този доклад. И броя на измененията беше 125 към този доклад. И може да си представите какъв работен товар лежеше на плещите ни, за да изготвим този доклад и да удовлетворим желанията на всички делегации, както на източните партньори, така и на Европейския парламент. За щастие, след дълго обсъждане, както извън парламентарната асамблея, така и в нея успяхме да постигнем решение, да приемем резолюция по този много важен и деликатен въпрос, свързан с регионалната сигурност. Имаше и дебати, макар и по-малки по останалите резолюции по време на парламентарната асамблея. Също така искам да добавя към това, което каза колегата Евгений Кирилов, че ние проведохме обширни дискусии днес по време на точката за посланието, което Евронес иска да предаде по време на следващата среща на върха в Вилнюс. За това а, по време на тези дебати видяхме ожесточени спорове, понякога а, противоречащи си гледни точки между делегациите, а и в рамките на една делегация имаше такива противоречия, което е напълно разбираемо. Но важното е, че решихме в крайна сметка да предадем едно общо послание към срещата на върха в Вилнюс. Що се отнася до решението да се състои следващата парламентарна асамблея в Ереван, Армения, може да си представите, че това също беше доста деликатен политически въпрос. Искам да изразя съжаление както към Армения, така и към Азербайджан за това, че така общо взето трудно постигат компромис, но това е единствения начин да продължим напред. И също така искам да кажа, че е много важно, че се измениха процедурните правилници както на асамблеята, така и на основните и комитети, за да се премахнат някои пречки, които блокираха, спираха производителната работа е, по време на първото заседание в Страсбург. един от основните резултати на това заседание бе, разбира се, подаването на оставка на моя добър приятел и бившия съпредседател на парламентарната асамблея Кристиан Вигенин, защото той преди няколко часа бе определен за министър на външните работи на България. Така че ние вече го поздравихме във връзка с това негово назначение. И също така за мен бе много голямо удоволствие да приветствам а, неговия наследник Евгений Кирилов, и се надявам да, с него да имаме същото ниво на сътрудничество и разбирателство, каквото имахме с Кристиан Вигенин. Благодаря ви. Ако има въпроси, okay. could, could please, uh, Заповядайте, ако може да си кажете името в началото. Здравейте, от Ажанс Юроп съм аз. Искам да знам малко повече за общото послание, което искате да изпратите като резултат от Евронест. Към кого е въпросът ви? Към двамата да отговаря журналистката. Uh, then... Uh, ще започна и след това Евгений Кирилов ще продължи. Това е един опит от страна на парламентарната асамблея да формулира своето становище и гледищата си за това какво очакваме от среща на високо равнище в Вилнюс и същото време нашата представа за процеса, който се развива в Европейския съюз и в страните от източното партньорство. Не очакваме а, да имаме някаква лесна задача при подготовката на това послание, но а, предложенията за дебата бяха прияти от бюрото на асамблеята и от цялостната асамблея. Тази основа, разбира се, ще бъде изменена и усъвременявана в зависимост от ситуацията, която се развива а, преди среща високо равнище на 28 и 29 ноември. А, проекто текстът е наличен. А, за сега е рано да се каже, но ние разчитаме на бюрото, че ще придаде окончателен вид на текста преди самата сесия. Благодаря. Мисля, че нямам какво толкова да добавя към казаното от Борис. Ако трябва да го кажем накратко, да, Европейския съюз трябва да се изправи пред развитите въпроси, да засили своята помощ. В същото време и правителствата на съответните държави трябва да си свършат работата. Това ще бъде много важен период от сега, както каза комисаря Фюле, до среща на високо равнище. Ето защо смятаме бюрото да се срещне преди самата среща на високо равнище, вечерта преди това и да поработи още по документа, нещо, което беше обсъдено току-що от колегите в асамблеята. Ако ми позволите, бих добавил, че среща на високо равнище в Вилнюс за разлика от предишните такива срещи на високо равнище, ще има възможност да се превърне в изключително важно събитие за Европейския съюз и за взаимоотношенията с страните от източното партньорство. Има изключително широки възможности за Украина, Молдова, Грузия. И смятам, че тези широки възможности могат да бъдат използвани напълно от правителствата на тези държави. и за Украина, става въпрос за възможността за споразумението за присъединяване а, и в неговия финален вид, дали то ще бъде запис, подписано. Много обсъждания имаше в тази връзка, особено отчитайки това, че съвета на Европейския съюз формулира три групи условия за украинските власти, които трябва да бъдат спазени преди подписването. Процесът, който тече в другите две държави, Молдова и Грузия, също не е твърде гладък за да очакваме изключително положителен резултат през среща на високо равнище в Вилнюс. Много зависи а, от това какво ще се случи в следващите няколко месеца за резултата през ноември. От а, Вилнюс а, е пресата. А, като съпредседатели, какво бихте казали за а, това как се трети Верабишвили, бившия а, премьер и като цяло а, състоянието на правосъдието в Грузия. Към кого задавате въпроса си? А към двамата. Заповядайте за отговор. Давате ми лесната част. Начинът по който разбирам въпросът ви е конфликта между НП и а, делегацията от Грузия. Противоречието по-точно. На първо място искам да кажа, че аз принадлежа към семейството на НП и бях напълно наясно с това, което се случва в НП като дебат и извън НП в рамките на ЕНП имахме инициатива да изпратим послание на загриженост по време на настоящата парламентарна асамблея към правителствата на Украина и Грузия, изразявайки своята загриженост за политическо мотивираните арести в Украина и в Грузия. Поради противоречията и обсъжданията тази проекторезолюция не получи мнозинството, от което имаше необходимост, така че не беше гласувана в пленарна сесия. Все пак обаче по време на дебатите се обмениха гледища във връзка с тази ситуация по отношение на членовете на грузинската опозиция и тяхното арестуване смятам, че поне това е моето гледище, този въпрос ще бъде а, обсъден по-обширно тук в Европейския парламент. Що се отнася до отношението на НП а, по отношение Грузия, не бих могъл като съпредседател да го коментирам. Разбира се, имаше някои критики, но като съпредседател това, което мога да кажа, е, че измененията не минаха, но това не означава, че няма загриженост. Ключовите думи обаче в тези изменения бяха Selective Justice, избирателно правосъдие. Така че ние отблизко ще следим развитието и а, до момента правосъдието не е осъществено. Ще видим какъв е процеса, но а, от друга страна има много наблюдатели, включително Съвета на Европа, където Грузия е пълноправен член. Така че наблюдаваме ситуацията и все пак в момента решението беше да не се приеме това изменение, но, но разбира се, че ще следим събитията. Един последен въпрос ще а, чуем сега. Казвам се Ирина Петрова. Аз не съм представител на печата, а по-скоро на университетските среди. Е, извинявайте, но е, е, според правилата на Европейския парламент на прес-конференцията са поканени само журналисти. Така че може би трябва да решим въпроса заедно с председателите. Време е за дискусия, но на друго място. Освен това, времето почти изтича. Трябва да спрем до тук. Вие ще получите комуникето за печата. В него са посочени всички документи, на които се позоваваме. Ако не получите комуникето за печата, влезте във връзка с мен. На всички пожелавам приятен следобед. Благодаря на двамата съпредседатели. Благодаря и от името на съпредседателите. Благо... Пожелавам